процедираме съобразно промяната. Преминаваме към гласуването. Имаме три доклада. Доклада на господин Гуалтиери. Единен вод за Европейския банков орган и неговия председател. Гласуваха ли всички? Гласуването е електронно. Гласувахте ли вече всички? Проблеми ли има? Е, гласуването е тайно, за това, колеги, виждате синя светлина. Край на гласуването обявявам. Приема се. Преминаваме към втория доклад на господин Гуалтиери. Пак с тайно гласуване. Започваме гласуването. Ако всички са гласували, обявявам край на гласуването. Приема се. Третия доклад на господин Гуалтиери ще бъде гласуван отново с тайно гласуване, начало на гласуването. Ако всички са гласували, можем да приключим гласуването. И този доклад се приема. Преминаваме към доклада на колегата Фонтана «Стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол». Онези, които са за изпълнителното решение на съвета да вдигнат ръка, против, въздържали се. Uh, we'll Мисля, че трябва да проверим гласуването. Нека гласуваме електронно, за да проверим резултатите от вота. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към законодателната резолюция по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Следващият ни доклад Доклада на Негреско, Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, молба от Ирландия, начало на гласуването. Той е поименно. Ако всички сте гласували, обявявам край на гласуването. Докладът се приема. Сега преминаваме към доклада за списъка на инвазивните чужди видове, точка от преамбюла Т, първа част за, против, Въздържали се? Ще проверим как сте гласували. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се втора част на първоначалния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Резолюцията като цяло. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към разрешение за генетично модифицирана царевица. Изменение 6. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 1. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 3. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 4. По именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме резолюцията като цяло по именно. Искате проверка на вота по изменение 5. Правим проверка. Начало на гласуването Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме резолюцията като цяло, поименно, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Колеги, преминаваме към доклада Додс Нидермайер. Първоначален текст на приложението препоръка А1 заглавие. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Приложение 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще проверим начало на гласуването по изменение 15. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към първоначалния текст. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16. За. Искате проверка? на гласуването по втората част. Колеги, мисля, че беше ясно, но нека проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Да, приема се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8 за. Искате ли наистина да се провери гласуването по изменение 19? Начало на гласуването по изменение 19. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Поименно гласуване на изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст на А7, първо тире, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 11 с поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към първоначалния текст. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Мисля, че трябва да проверим гласуването по първоначалния текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Моля да вдигате ръка. Изменение 20. За. Против. Въздържали се, но отхвърля се. Първоначален текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тирата 4 и 5. Кой е за? Първоначалния текст. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против.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 против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст на Д1. Последен параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение трето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5 по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се изменение 7D за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст. Първа част за. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Ще проверим втората част, тъй като има желание за това. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Точка от прембила АР. Първа част за, против, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла А, Т, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме резолюцията като цяло поименно. Начало на гласуването. Край на гласуването, колеги. Приема се. Move, to... Колеги, преминаваме към доклада на Белдер за отношенията между Европейския съюз и Китай. Параграф 26. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 28, първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст, мисля, че имаме устно изменение тук от страна господин Бютихофер. Заповядайте. You, Благодаря, госпожо председател. По средата на текста предлагам да се добави едно изречение, което казва следното призовава Китай да преосмисли своята позиция и призовава всички страни, включително Китай, да уважат решението на УНКЛОС. Благодаря. Има ли възражение към това устно изменение? Не виждам. Значи можем да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Параграф 45 за против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 48, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 54. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 58. За, против, въздържали се, приема се. 62. За, против, въздържали се, Приема се. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преамбилна точка А, Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Цялата резолюция е поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря на всички. Следващия доклад относно световната среща на върха по хуманитарните въпроси. Докладче Гереро Салон. Параграф 11. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 13. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За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 въздържали се, приема се. Параграф 51 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. Прембилна точка 1, казва председателката. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, приема се. Третата част за, въздържали се, приема се. Четвъртата част за, против, въздържали се, приема се. Прембилна точка Ж, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Прембилна точка М, първата част, за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, приема се. Цялата резолюция е поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Преминаваме към доклада Мартан. Развитие на устойчива европейска промишленост. Извинявам се. Извинявам се. Докладчика иска думата. Merci, madame la présidente, mes chers collègues. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, съвсем накратко бих искал да приветствам с добре дошли представители на профсъюзите на Стомодобива от Франция, Люксембург и Белгия. Така че преди да гласуваме докладът за неблагородните метали, в частност сектор на стоманата, който е който е справен пред президент на криз, исках да ви обърна внимание тяхното присъствие и благодаря за подкрепата. thank you. we now colleagues move to the vote. we will vote on amendment two. Благодаря ви. Продължаваме с гласуването. Изменение второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 8. По има на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Под глава 3 за, против, въздържали се. Гласуваме по именно. Моля, гласувайте. Първоначалният текст. Край на гласуването. Приема се параграф 11, първа част за, против, Въздържали се. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трета част за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля гласувайте трета част на параграф 11. Край на гласуването. Приема се. Параграф 12. Първа част по на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част по на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 13. Първа част за против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Добре, проверяваме втората част на параграф 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 14. Първоначален текст. За. Против въздържали се, приема се. Параграф проверка, добре, проверка на параграф 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 17. В 6 части. Първа част по име на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част по име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част по име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пета част. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се шеста част. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 19 в 6 части. Първа част. по име на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. По име на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се трета част по на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се четвърта част по на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пета част по на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 6 част по име на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 23 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Съжалявам, не виждам ръцете ви ясно. Моля гласувайте по параграф 23. Край на гласуването. Приема се. Параграф 26, първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 27, първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 29 за. Против въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение четвърто по има на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Точка от пробила Д по име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се съображение Е. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част по на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Хаш за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Гласуваме по съображение Хаш. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение и първа част за, против, въздържали се, приема се втора част. По име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се съображение М, две части, първа част, по име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Поема на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение О по име на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение П. Поема на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение първо. Поема на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с гласуване по резолюцията като цяло. Поема на гласуване. Моля, гласувайте. Ще започнем гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. И сега продължаваме с положението в Унгария. Първо гласувам проекто резолюция на, е, на групата от НП за, против, въздържали се. Отхвърля се. Ако искате, може да направим проверка. Гласуваме проекторезолицията на НБ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме съвместно съвместна проекта резолюция от четири политически групи, параграф 3, по на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 5, по на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 7, по на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 10. По име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение Хаш в две части. Първа част по на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме резолюцията като цяло за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте резолюцията като цяло. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Сега преминаваме към разясненията на вота. Затова моля онези, които не, няма да участват в тази процедура, да излязат от залата. Ако ме чувате, започваме с проекта на резолюция.